Señorías, se abre la sesión. Si quieren, por... Госпожи и господа, бих ви предложил да започнем с заседанието. Е, ще бъдете ли така любезни да заемете местата си? Протоколът от вчерашното